доклад е, е готов. Докладчик е готов. Или докладчици. И така в качеството си на членове на бюджетната комисия получихме резултатите за предварителното от предварителната оценка за пилотния проект и подготвителните рамки – от експертите на комисията. Искам сега да дам думата <clears throat> на господин Юрел да представи своето предварително, своята предварителна оценка. След това господин Даниел Виоти. Господин Приел, готов ли сте? Благодаря, господин председател. Няколко думи като встъпление В началото на 3 май тази година парламентът е, чрез Европейската комисия изпрати списък е, с 344 е, предварителни проекти за проекти и подготвителни действия. Отбелязваме, че от 2016 година, значи за 3 години почти, броят на предварителните предложения е над средното 200 за предишните години. За 3 години сме получили някъде 350 предварителни предложения. Искам да подчертая, че това изисква значително административно усилие. От службите на комисията ние оценихме всички предварителни предложения в рамките и срока, който беше зададен за тях. И е така от тези 344 предложения. Оценката на комисията е, че 42 предложения могат да бъдат реализирани, както се подготвят 26 проекта. 56 предложения могат частично да се изпълнят. Ако се преработят, това е категория Б по категория С има 185 предложения, които вече са обхванати от вече действащи проекти, което означава, че тези проекти, че под тези теми вече са работи чрез европейски програми и действия. И накрая категория D. В тази категория има 61 предложения – които не отговарят на условията за изпълнение или поради правна несъвместимост или поради това, че вече такива мерки са реализирани в миналото. Предлагам да спреда до тук, господин председател. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Monsieur Hurel, vous avez Euh, Добре, е, вие загряхте следващия. <clears throat> Благодаря ви много, господин председател. Наистина това е много интересен етап от работата ни. Имаме пилотните проекти, подготвителните дейности. Няма смисъл да повтаряме цифрите. Колегата от комисията вече ги спомена. Толкова много са нашите пилотни проекти и подготвителни действия, защото имаме толкова много законодателна власт. Ако имахме повече възможност да работим върху регламентите и така нататък, може би ще, ще да има по-малко такива проекти и предложения. Всъщност това беше шега. Би искал да благодаря на комисията за извършената работа. Това ни позволява по-подробно да разгледаме ситуацията, да успеем да оценим съвсем политически, а не толкова в технически план това, което имаме пред себе си. Два са моментите, които искам да засегна. На първо място оценките, които ще се опитам да извършва заедно с комисията ИТРЕ са чисто политически. Разбира се, ще следваме насоките на комисията по отношение на техните категории А, Б, С и Д. Ще следваме класификацията на комисията, но ще извършим собствени оценки. Те ще бъдат основани на политически аргументи. Бих искал също така да ви напомня, че пилотните проекти са невероятен инструмент, който Европейския парламент използва за попълване на празнините в конкретни политики, които не се покриват в рамките на бюджета. да се отговори на въпроси, които не са покрити от бюджета, но които засягат гражданите. Разбира се, това съвсем не е някакъв незначителен инструмент в ръцете на политиците или на политическите групи, нито пък в ръцете на държавите членки. Всъщност пилотните проекти и предварителните дейности, прощавайте, подготвителните действия, действия са много важни, защото ние имаме нужда от балансиран пакет от тези, кои, и така ние ще можем да вземем предвид интересът на гражданите, за да можем да балансираме конкретните политически позиции в рамките на парламента. Господин Амурешан е тук. Миналата година работа му беше чудесна, така че се надявам да работим заедно. Е, да, приканен сте да реагирате и да споделите собствения си опит по тези пилотни проекти. Благодаря ви, господин председател. Що се отнася до пилотните проекти и предварителните дейности за 2019 година, подготвени през 2018, нямам кой знае какво да добавя, но тъй като ми дадохте думата, бих искал да кажа колко съм доволен от а, прекрасните дрежки на колегата ни Жерар Дюпре. Прекрасно червено, прекрасно жълто. Разбира се, нека да не, забравим, да не забравяме и Франция. Успехи на двете държави, всъщност и на Франция и на Белгия, така че нищо няма да добавя. Благодаря. Благодаря ви за справедливостта. Благодаря ви за справедливостта е, като главен докладчик. Не беше необходимо да се покривате с отличителни признаци, за да ви припознаем. Депре. Господин Депре. Господин председател, функционално има голяма разлика между мен и вас. Е, като заседаващи тук, аз имам право да изразя предпочитания. Тъй като вие се занимавате с председателство, вие трябва да запазите реален неутралитет. Така че разликата между вас и мен е функционална, няма нищо общо с силните чувства. Искам да благодаря на господин Вилти за това, което каза, но искам да направя едно разсъждение. Аз разбрах и споделям неговото желание да постигне нещо като консенсус, за да се постигне някакво политическо равновесие при подбора на пилотните проекти и при подготвителните действия. Но съм малко по-резервиран е, смущавам се, когато не съм напълно съгласна с господин Виоти. Не съм сигурен по отношение на свободата, която ние можем да си позволим по отношение на класацията на комисията. Аз ще направя усилия в моята политическа група да вземем предвид първите две категории за класация на комисията. И по изключение, ако и двамата сме съгласни, ако ни класират по-низко. Но мисля, че навлизаме в е, малко по-деликатна зона сезона. Ще направя това усилие в моята група. Ще кажа на всички колеги. Е, всеки един от вас има пилотен проект, но искам да знаете, че унези, които са класирани цел от комисията, ще получат приоритет. И ако ние сме съгласни, ще има приоритети за тези, които са класирани Б. Обаче изключвам преговори по нези, които са класирани по-надолу по причините, които току-що бяха изложени. Ако комисията свърши цялата работа, не е необходимо да пишем бележки и да дублираме работата. Ако има категория, която е в противоречие с нашите правомощия от глен точка на договорите, ми се струва трудно а, да ги запазим. Но явно изразявам готовността на моята група да участва в такива преговори, но като цяло ние сме очертали, очертали границите си. И ако излезем от тези граници, трябва да бъдем бюджетно убедени, иначе нещата са трудни. Председателя, освен ако и няма явно неразбиране от страна на комисията, която може да поиска е, преразглеждане на класирането. Господин Обрихт, Господин председател, аз не разбирам, защото проекта, който аз предложих е в категория А, ако не се лъжа. Благодаря, но все пак Фелиситацион! Председателя, поздравлявам ви. Но може би един ден трябва да проведем малка дискусия по самото понятие подготвителни действия и пилотен проект. Това не е проблем на категория А, Б или С. Кой ще responsable pour l'implémentation? Въпросът е как се организира и кой ще отговаря за изпълнението. Кой ще го прави? Истинския въпрос е, че ние имаме политически идеи. Добре, имаме политически идеи, които са важни за нас политически. Изпращаме го до Европейската комисия. Кой обаче ще го направи? Няма да го правим ние, ще го направи Европейската комисия. Европейската комисия казва, може политически да е важно, но е неосъществимо първо не осъществимо, Второ, нямаме и хора, които да работят. Трябва да организираме конкурс. Има много повече работа. Освен това, не попада в правомощията на Европейската комисия. Това трябва да се разбере. Не става въпрос за нашите идеи. Ние можем да въведем някакви идеи, но Европейската комисия трябва да осъществи нашите идеи. Ако комисията дава категории, ако има опасност и всяка година е едно и също, аз съм тук от 14 години. Всяка година е едно и също. Как комисията да реши дали нещо е важно или не? Това е политическия въпрос. Политически е важно. Комисията казва С, но действителността е различна. Не е въпроса важно ли или не, а кой ще го направи, кой ще поеме отговорността? Може би трябва да обсъдим въпрос помежду си, особено когато говорим за подготвителни действия. Това е недоразумение. Обикновено реагираме така. Вие не разбирате. И заради това по опитни, е, е, по-опитни депутати е, влизат във връзка с комисията преди да представят проектите, защото, защото трябва просто да разберат дали е осъществимо. Ако решат, че не е осъществимо, няма смисъл да си правят труда. Председателя, благодаря. Е, е, не виждам някой друг да иска да вземе думата, но възоснова на опит мога да заявя, че това, че комисията е казала, че не е осъществимо, не значи, че няма да го постигнем. Трябва депутатите да отидат да видят какво става в е, службите на комисията и как, как, се, координират, е, как се координират вътре в самата комисия. Интересно е. Господин Виоти, ясно ли е всичко? Имате подкрепата на господин Морешан. Спираме до тук и пристъпваме към следващата точка – извършване на плащания и прогноза. Решихме през юли да няма интерституционално заседание по тази темата, както обикновенно го правехме. И поканихме Европейската комисия, която да ни запознае с кредитните плащания. Чете се заглавието на нота, която е била разпространена вчера от комисията – като ние имаме предвид и проекто бюджета за 2019 година на Европейската комисия. Незабавно давам думата на господин Юрел, който представлява Генерална дирекция бюджет в комисията. Имате думата. Thank you, Chair. I will try to... Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам накратко да направя преглед на ситуацията с изпълнението на бюджета за 2018 година, що се отнася до кредит, бюджетните кредити, за плащания, Именно това е въпроса, който в момента се разглежда днес. Както председателят вече спомена, разпратихме а, докладът за надзорът и прогнозата за изпълнението на бюджетът, т.е. представи се през юни тази година, 6 месеца по-късно с други думи, след като е свършила дейността, а, прощавайте, след като е започнала дейността, към момента е, изпълнението е доста положително. През юни са изпълнени а, кредит, кредитите за плащания а, на стойност 76 до 7, прощавайте, 56 до 57% от общите бюджетни кредити. Ако сравним със същата дата от миналата година, виждаме, че стойностите са по-високи, както в А, рамките на абсолютните стойности, т.е. 10 милиарда повече, но също така и в рамките на процентите 7 или 8 пункта. Изпълнението се движи по-бързо, отколкото прогнозите а, предлагаха. А, това е съгласно доклада, който бе разпространен вчера. Всичко това се отнася до всичките пера по бюджета с изключение на перо 4. Там, там кредитите за плащания са малко назад с графика, но очакваме, че по-голямата част от тези закъснения ще бъдат наваксани до края на тази година. Бих искал да разгледам сега парата едно по едно. Ще започна с едно А. Към момента изпълнението е на почти, стойност почти 50%. Това е повече отколкото миналата година по същото време, повече от 45%. Изпълнението тук е около 50 а, прощавайте, около 10 милиарда. Това е около половин милиард повече, повече, отколкото прогнозата за 30 юни тази година. С други думи, имаме 49% сега, прогнозата беше 46%. Разбира се, много е важно а, изпълнението по точка 1b, а именно сближаването. През края на юни имахме 39,1%. Това е малко по-напред от прогнозните стойности за 30 юни. Това е и значително по-висока стойност от 30 юни миналата година, както в абсолютен план, така и в относителен, около а, 9% повече а, сме успели да изпълним тази година, отколкото през 2017 година, що се отнася до относителните стойности, както казахме. Що се отнася до следващата точка, комисията вече е изплати около 18 милиарда, 16,5 милиарда евро, т.е. по-голямата част от средствата са част от новите програми, т.е. тези за периода 2014-2020 година, Остатъкът от, средства, от средствата са по програми за периода 2007-2013 година. И така, ПРО 2, а именно Европейския фонд за гаранции в областта на селското стопанство. Около 37 милиарда тук са изпълнените средства. Това е много по-голяма стойност от стойностите за 2017 година. Тогава говорим за около 75%. Що се отнася до другите програми в рамките на Паро 2, виждаме подобна, а, а, подобна промяна, именно изпълнението се увеличава, около 57% са изпълнени, т.е. 7,5 милиарда евро. Що се отнася до другите програми, които са по това перо, отвъд този фонд за гаранции за селското стопанство, виждаме, че през 2017 година бяхме на около 50 и няколко процента. С други думи, към момента изпълняваме доста повече от плащанията, отколкото миналата година. Що се отнася до перо 3, 48%, 1,4 милиарда. Това е малко по-високо от стоеностите миналата година за същия период. Както вече споменах, това е единственото перо, перо където леко изоставаме при а, изплащането. Към момента сме успяли да се справим с изплащането на около 34% по настоящото перо. А, към момента идеята беше да сме а, успели да се справим с 3,7 милиарда. Миналата година а, имахме също известни забавяния. Що се отнася до на перо 5, тук из, изпълнението не е изненадващо. Като цяло сме се движим по график, както във връзка с прогнозата, така и с стойностите от миналата година. Към момента сме изпълнени 48% от бюджетните кредити за, изплащ... за плащания. Що се отнася до второто полугодие, следващият важен нов елемент тук е подаването на следващата прогноза за сближаването на държавите членки. Ще, гледаме този, ще разглеждаме този въпрос и ще следим какви ще бъдат развитията в заключенията. Както и при предишни прогнози, очакваме да има много изплащания отново през ноември и декември месец, особено, що се отнася до перо 1-2. Та, очакваме тази а, прогноза през август или към септември. Именно тогава комисията пък ще започне а, инициативата за световен трансфер а, през, в Европейския съюз. Това ще а, означава, че ще се оценят а, прогнозите на държавите членки и това ще ни дава възможност, ще ни даде възможност да видим на каква позиция сме през следващото полугодие. Към момента в прогнозата сме установили недостиг на бюджетни кредити по перо 1А. Говорим за 140 до 150 милиона евро във връзка с програмите Erasm+, както и тези във връзка с ядрената безопасност и извеждането от експлоатация. Очакваме, че в рамките на световния трансфер ще имаме възможност да се справим с а, това забавяне по едно А чрез, а, прен, чрез трансфери от други пера. Та, това ви предлагаме към момента. На този етап комисията смята, че не съществува риск а, за забавяне на плащанията, все пак очакваме бюджет да се изпълни напълно. Много се надявам да нямаме подобни случки като тези от миналата година и да не се стига до там да се намаляват а, конкретните а, кредити за плащания. Така че това, което ще ни даде повече увереност, ще бъде прогнозата за държавите членки, която ще дойде в края на настоящия месец. Надявам се, че това ще ви, това ви е предоставило добър преглед и ще мога да отговоря на въпросите ви, каквито и да са. Благодаря. Мерси. Благодаря, господин Рао. Благодаря. Благодаря на настоящия етап Говорим за плащания, както са предвидени за бюджета 2018 година. Давам думата на главния докладчик. Ем... Благодаря ви, господин председател. Както виждате, предварителната оценка а, за тази година е по-добра, отколкото за предходни години. Тук а, изоставането е доста по-малко и към момента програмите започват да се движат на оптимална скорост. Разбира се, увеличаването на заявленията за изплащане, както в абсолютни, така и в относителни а, стойности, разбира се, трябва да се отбележи. Това е добро развитие. Комисията като цяло смята, че ресурсите, които са предвидени, са достатъчни за бюджетните кредити за плащания в рамките на тази година. От друга страна пък, виждаме, че прогнозните стойности са малко по-низки в пера 1А и 1Б. Това означава, че прогнозите на държавите членки като цяло стават все по-точни. С други думи, все по-малко се случва да се надцени способността за освояване на средства а, в, а, в, равнение, в сравнение с периода 2007-2013 година. С други думи, трябва да отбележим това и комисията да вземе предвид въпроса, защото прогнозите на държавите членки всъщност трябва да могат да се използват като добра отправна точка за, за следващата година поне на МФР. Тук би, имам въпрос относно перо 2. Виждам сериозно отклонение от прогнозите. 37 милиарда евро а, са заявени а в прогнозата има доста различна стойност. Виждате, че тази сума реално е доста по-висока от тази за миналата година, а именно 33 милиарда евро. Към момента изпълнението е 85% тази година, 75% беше миналата. Та въпросът ми е следния. Бих искал комисията да ни каже какъв на какво се дължи тази разлика? Комисията твърди, че кредитите за плащания тази, за тази година ще бъдат достатъчни. Та това е въпросът ми всъщност по перо 2. Това е, господин председател, към момента. Благодаря. Мерси. Благодаря. В крачка, господин Виоти за бюджета 2019 -та. господин Виоти го няма. Така, кой от вас, скъпи колеги, иска да вземе думата? няма искания за вземане на думата. Само една дума. До сега се казваше, че Юзи Implement Initiative по същество не се освоява. А виждам, че сме до 79,5% освояване на плащанията. Тоест най-после се задвижва механизма. Същото се отнася и за Еразъм. 68% освояване на плащанията. Това може да даде много основателни доводи на общия докладчик за подготовката на бюджета за 2019 а, никой, никой ли не иска повече да вземе думата? Господин Юрел? Thank you, Chair. Um, Благодаря, господин председател. Да, да отговоря на въпроса на господин Морешан. Това е ежегодно нормално явление. Основната част от бюджета по глава 2 Фонда за гаранции в селското стопанство се прилага в началото на годината. И смятам, че положението, което се наблюдава тази година, е по-скоро връщане към нормалната скорост на прилагане, докато през 2016 и 2017 имаше един мъчителен старт е, на изпълнението през годината. Така че 85% е нормално и е, няма опасност от неосвояване на средства за селско стопанство тази година. Благодаря. Добре. Отговорихте на всички въпроси, които ви бяха зададени. Така, е, по Youth Employment Initiative, дали няма да ни липсват кредити през 2020? говорим за Youth Employment Initiative. Е, общо 79,5% има освояване. Като си има предвид и арбитража, извършен от комисията, не мислите ли, че 2020 могат да не ни стигнат кредитите? Е, понеже ни понеже минаха срендето през нашото изменение от миналата година, господин Морешан – да, господин председател, когато приехме бюджета за тази година, ние решихме да увеличим и имам предвид и обратната връзка от много държави членка. Те, ние, там има още високи стойности на младежка безработица и за това искаме тези средства да се освояват. Има ангажименти за комисията ако се окаже, че трябват още пари, комисията заявява, че е готова да реагира. Ще видим при помирителната комисия тази година, когато определяме цифрите за до година. Но аз смятам, че проблема с младежката безработица не е разрешен. И трябва по тази инициатива за младите хора да има достатъчно средства. Комисията трябва да е готова да гарантира, че средствата се освояват. Може би това не е от отговорността на Генерална дирекция бюджет, а и на други е, генерални дирекции. Това е програма на комисията и на много държави членки. Нека да бъдем сигурни, че тя се изпълнява задачата. Председателя, добре. Мисля, че можем да спрем до тук е, по въпроса за плащанията. И Искам да благодаря на господин Орел за присъствието, за ценните указания, които даде по време на нашите разговори, по време на този обмен. Сега ще дам думата на Йенс Гейер, е, който е, да ни запознае с предложението за регламент за европейски Кохезионен фонд, за Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и също Европейски фонд за морско дело и рибарство. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ако не греша, вече имаш обмен на мнение по посочените фондове. Искам да пристъпи към дискусията последния начин. Европейския парламент не беше удовлетворен от начина по който се управляваше многогодишната финансова рамка. Съвета ни даде успокоително Първото успокоително бяха финансовите инструменти. Казаха, не е толкова страшно сега. Ако комисията няма толкова кредити, ще има доверителни фондове и въпросът ще се разреши. Това не е ваш проблем. Друго успокоително, което ни дадоха, е да вземем пари от структурните фондове, е, като си създадем някаква резерва според постиженията. Средствата ще се възстановят на държавите членки, чието постижения отговарят на определени критерии. И искам да говоря именно за този резерв. Въпросът е, е в момента повече да няма такъв резерв. По цел номер едно – Комуникация. Въпросът е дали тези резерви, според постиженията, не могат да се използват за предложения по европейския семестър. При това положение Комисията е, по регионално развитие е водеща по същество. Нейното отношение е ясно. Там е, е, всички групи предлагат да откажем това предложение на Европейската комисия. Не да го променим, а просто да го откажем. Има комисии, е, които е, са били сезирани за становище, са е, заявили същото. Примерно, комисията за промишленост е заявила същото. Това е предложението, което искам да направя и пред комисията по бюджети. Тук, може би, се отклонявам от някои колеги от моята политическа група, но лично аз е, нямам проблеми с, с структурните фондове, нямам проблеми с, с тяхната цел, нямам проблеми с точни размери държава членка по държава членка. Но първото условие е да се постигне съгласие по тази точка с държавите членки, като се спазва принципът за субсидиарност, който за мен е много важен. Второ, ако е, това не представлява намаление на сумите, които са на разположение в момента по този фонд. Мисля, че през 2013 година постигнахме съгласие. Трябва ли да се променя това споразумение? Все пак държавите членки разчитат на тези фондове. Не може да се променя техния, тяхната цел. Последният ми довод е същински инструмент, чрез който да излезем от коловоза. Е, ние разполагаме с параметри, но е, тези нови параметри ще бъдат съобщени от Европейската комисия 2019 година. Така че за момента господин Орел или колегите от комисията е, може би ще ни обяснят по-точно, но аз е, смятам. Аз смятам следното. тук що говорихме за закъснение по структурните фондове. Те трябва да бъдат преразгледани през 2019 в момента изтича настоящата многогодишна финансова рамка. Според принципа N плюс 2 тези фондове могат да се използват. След това, възможността тези фондове да се използват полезно. Те да бъдат използвани за приоритетите на държавите членки – тази възможност не трябва да отпада в следващата многогодишна финансова рамка. Е, е, може да ни се наложи и нов принципен въпрос. Понякога комисията има хубави идеи, е, понякога знаем как се отнася съвета спрямо останалите институции – много често знаем, че е, правните въпроси или въпросите за право на инициатива се използват срещу наши предложения, е, за да, е, за да се противопоставят на наши решения – не знам а, дали така ще стане с предложение, което не проистича от Европейския парламент, към което ние не се отнасяме воодушевено и за това предлагам да отхвърлим това предложение. Председателя, докладчика предлага да отхвърлим предложението. Някой иска ли да вземе думата? От докладчиците в сянка не виждам никой. Не виждам никой сред присъстващите колеги от докладчиците в сянка и затова ще дам думата на господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Аз е, трябва да повторя онова, което вече казах при последния обмен на мнения по така създадената ситуация. Е, разбирам е, доводите на тези, които са против и искат да отхвърлят предложението. Те смятат, че може да се създаде прецедент, защото е вярно, че този резерв за постижения беше резерв за програми, които работят по-добре. И това не е резерв за настоящата ни цел. Но има нещо друго. Не е задължително държавите членки да използват този резерв за постижения за структурни реформи във всяка страна. Не е задължително. Мисля, че трябва да помислим последното. Ако дадем възможност, ако създадем допълнителна възможност за държавите членки да използват наличните средства, това е, означава дори по-голяма гъвкавост. Ние винаги сме настоявали за гъвкавост. Аз съм раздвоен. Склонен съм да подкрепя решението на Комисията по регионално развитие. Това е въпрос, който трябва да обсъдим. На масата стои един плюс, една допълнителна възможност. Възможност за държавите членки доброволно, без това да бъде задължително, но все пак искам да кажа, че ако приемем това, но мисля, че тенденцията е по-скоро да не го приемем, трябва да бъде ясно, че това не може да бъде прецедент и парите за структурните реформи са едно, докато фондовете за политиката по сближаване са нещо различно. Ако, разбира се, осъществят структурни реформи, то тогава е, фондовете по политиката по сближаване могат да постигнат допълнителен успех. Освояването на фондовете може да бъде по-ефективно и може да постигне нови резултати, по-добри резултати. Още имаме време за дискусия. Не знам как комисията обосновава това, какви са доводите спрямо явните съмнения, които аз самия току-що повторих. Но все пак, но все пак, ако водещата комисия има други доводи, имам предвид комисията по регионално развитие, можем да обсъдим въпроси с тях, но все пак те са водеща комисия. Председателя, сега давам думата на господин Допре. Да, господин председател, на настоящия етап не искам да говоря за фондове, но ще кажа само, че по, в моята политическа група има различни позиции. Някои са напълно съгласни с господин Гайер, а, а други са напълно съгласни с теорията, която току-що изложи нашия приятел господин Фернандеш. Имам един въпрос към комисията. Дали Европейската комисия е сезирана от държави членки с истинско искане? Е ли това предложение на комисията, която иска да въведе нов инструмент или на настоящия етап има държави членки, които казват милост, нека да използваме този резерв за постижения в тази посока – ако има искане от държавите членки, нека го вземем под внимание. Ако се отнесем чисто доктринерски, защото искаме да въведем нещо по-либерално, аз лично съм за, но не настоявам всички да са за. Председателя, преди да чуем комисията, давам думата на госпожа Забао. Благодаря, господин председател. Всички четем различна езикова версия на текста. Може би нещо ми обягва, но мисля, че господин Гайер и господин Фернандеш са на едно мнение. Още не сме се спрели на въпроса по същество. Като комисия по бюджети винаги сме казвали, че ако искаме нова програма, да намерим свежи пари. Тук говорим за споразумение за политиката по сближение, е, структурни фондове от 2013 година. Е, въпросът е сложен. Като че ли този резерв остава за отличниците, не би следвало да черпим средства от тази линия. Но ако комисията, съвета, определени държави членки смятат, че е добре да има пилотен проект за реформата на структурните фондове, добре, но нека това да не бъде на гърба на фондове, които вече са обещани за други цели. Мисля, че това е мнението и на а, водещата комисия. Това е Комисията по регионално развитие. Всичко зависи от разпределението на новите досиета. ЕКОН или РЕГИ е, ще бъдат водеща комисия. Не се знае коя точно. Нека се придържаме към принципа. Когато има нови програми, ние препоръчаме свежи пари. Не става въпрос за взимане на фондове от други програми. Мисля, че господин Фернандеш и докладчика са на една дължина на вълната. Така ли или неправилно съм ви разбрал? Председателя, друг никой не иска да вземе думата. Господин Юрел, е, господин Добре поиска от вас да внесете уточнение. държавите членки ли поискаха или това е някаква иновация, е, породена от експертните познания на Европейската комисия? Благодаря, господин председател. На точния въпрос на господин Допре трябва да, трябва да попитам и ще ви спратя писмен отговор. Благодаря. Председателя, добре. Е, господин е, докладчик, за да за да приключите мненията. Оставате си на вашата позиция, не сте чул някакви нови доводи. Господин Допре да е казал нещо. Трудно се постига пълен консенсус по такава тема. В отговор на въпроса на господин Депре – отговарям така. Сега не съм правил проучвания по инициативи, но мисля, че има една държава членка, която се отнася положително. Това е Португалия. Да. Да. Uh всички мислим самостоятелно. Аз не винаги се придържам към а, указания на социал-демократическо правителство, ако съм на друго мнение. Скъпи Жозе, ние не сме идеолози. В Португалия правителството може да е социалистическо или не, няма няма маса държави членки, които смятат, че това е чудесна идея и че трябва да се използва в европейския семестър. Може би съм несправедлив, но смятам, че това е един опитен балон, който пуска комисията. За многогодишната финансова рамка постиженията на структурните фондове и обвързването им с европейския семестър, за да ги закотвим в многодишната финансова рамка, за мен това е, е балон, който комисията пуска за опит. Не знам е, какво ще стане в последствие. Аз не съм е, далеч от такава идея, макар да съм в мълцинство в моята група. Но там, където има дефицит, европейския кредит трябва да бъде помощ, но трябва да се обвържат с определени условия, за да може всички средства да са на лице за общностните политики. Така смятам да говоря при следващите преговори. Председателя, ако искате да направите изменения за предложения, трябва да го направите най-късно до четвъртък, 12 юли в 12 часа. Е, гласуването в нашата комисия ще се проведе на 29 или 30 август, а в комисията Реги, която е водеща комисия, ще се извърши на 9 октомври за господин Депре, е, който е с елегантен шал. Това не е, е, е опитен балон, а истинска топка и той изчезна. Така. Създаване на европейски орган по заетостта. Това е Европейския социален стълб господин Гайер, сутринта ние е, намекнахме е, за този въпрос, когато се спряхме е, на работата, с която говорихме с директорите на агенциите. Благодаря за думата. Става дума за една нова агенция, която се вижда на хоризонта и тя не е малка. Това е новият орган по труда. Знаете контекста на тази инициатива. В крайна сметка, през настоящата година да разполагаме с средства да приключим, успяхме да приключим директивата за командировка на работниците, успяхме да постигнем съгласие с съвета, което е нашето положително. В момента разполагаме с законодателния текст – има нужда от наблюдение, контрол, консултации и координация. Има нужда от инфраструктура, така че работниците и работодателите да изпълняват своите задължения и за тази цел се създава една нова агенция. Тук няма да има законодателни промени. Става дума за прагматичен принос на Европейския съюз за хармонизиране на изпълнението на законодателството в целия съюз. Според мен е срамота, че в учредителния регламент на Европейският орган няма достатъчно ресурси за изпълнение на тези функции ефективно. И Тук трябва да направим някои подобрения, за да можем да приложим подходящ подход. Агенцията трябва да започне да действа през 2023 година. Разполага с бюджет от 53 милиона. 134 служители което означава една от по-големите агенции. След това трябва да видим начина на финансиране на тази агенция. Моето предложение ще бъде следното. След като тази агенция ще прилага действащи програми и е смислено, според мен, да прехвърлим тези програми към този орган. Може би има различни мнения за това, дали действащите програми трябва да се изпълняват от е, отдели на комисията или от новата агенция. От тук можем да се намазим в оперативните програми и чрез тях да финансираме Европейският орган по труда. По този въпрос все пак трябва да се действа внимателно. Комисията предлага 70% от бюджета от е, МФР да идват от е, Европейската програма за социални иновации. Това обаче ме кара да мисля, че няма да осигурим същото ниво на ефективност в тази агенция. В настоящ нашата комисия, според мен, има нужда да направим това, което сме направили за други агенции по отношение на заедостта и социалните въпроси. Добре е да се създаде една структура за управление, административна структура, която е тристранна с представители на работодателите, профсъюзите, така че да бъдат представени всички интереси. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Кой иска да вземе думата, господин нали? Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика за подготовката на този проект от становище за предложението на Комисията за Европейски орган по труда. След като имам предвид основните принципи на социалните права и вътрешния пазар, лоялността там е много важна. Гарантирането на лоялна мобилност е изключително важно. Приветстваме предложението на Комисията за Европейски орган по труда. сме с предложението на докладчика за финансирането на агенция. Неговото предложение е насочено към ефективност и спестявания. Също и предложението за съставянето на един орган за управление по член точка 10 от член 18 смятаме, че органите тук, които действат като СДФОП, също трябва да бъдат представени. Подкрепяме предложението в управителния съвет да бъде включен по един представител от организацията на работодателите, един на работниците, включително, от всяка държава членка, включително и представител на Европейският парламент, като гледам състава става 18 души. Като гледам структурата в Eurofund, 11 лица представляват правителствата за работодателите и комисията. В това отношение възникват някакви въпроси. Дали първо, дали тази възможност за ставането на такова бюро трябва да се включи в разпоредбата в алинея първа. На второ място, ако в Eurofound европейските представителите на комисията са споменати като членове на бюрото. Дали на, да не приложим същия подход за представители на Европейският парламент в евентуалното бюро на Европейският орган по труда? След това в алинея 3 на същия член са введени условия за назначаване на членове на управителни съвет, които представляват държавите членки и членовете на които представляват комисията за да има последователност с нашето предложение в изменение 10. Е Тук трябва да добавим и условия за назначаване на представителите на работодателите и профсъюзите. Също така и представителя на Европейския парламент. И накрая нещо, което не е важно, но мисля, че трябва да се поясни. В случай на старите агенции имаше управление, а, от съвет за управление Governing Board. Тук се предлага Managing Board. Има ли разлика между двата термина? Ако няма разлика, можем да приложим да се съгласим с комисията. Благодаря, господин Варт. Um, Благодаря, господин председател. Ще започна с едно от наблюдение за футбола тази вечер. Много е важно да се каже, че изпълнението на двата екипа тази вечер е значително по-добре. Защото участват в Европейската конкурентна лига. Да видим какъв ще е резултата. Предложението е, е много добро, Приветствам идеята за него. Всъщност, ние закъсняхме дори, тъй като директивата за работниците беше закъсняла. Добре е да има такава рамка за борба срещу злоупотребите с единия пазар и свободното движение на труда. Нали така ще е, следим за интересите на Съюза, държавите, които намаляха от 28 на 27. Всъщност това е орган, който трябва да има зъби и да има правомощи да се намесва, да проверява, да може да работи с националните власти, за да се подобри практиката, действително и да се ликвидират злопотребите. Така че ако в своята работа той се провали. Ще се стигне до още по-голямо разочарование за това дали европейските институции и държавните институции могат да отговарят на потребностите на обикновени хора и ежедневната им работа. Така че изпитанието за това дали ще бъде 50 милиона евро е дали крайна сметка дали се стига до подобрения и ще има нужда от няколко години. Но ако не се стигне до резултати, всичко това ще бъде разход, а, харчене на средства. Благодаря. Господин Обрихт. Uh, uh, Един въпрос в бюджетната комисия. Това, което е важно за нас е не само въпроса за вътрешните функции и разделението на е труда. По-скоро, колко ще струва всичко това? Ми бъдещата МФР комисията предлага едно увеличение за агенцията 700 а, милиона евро за 7 години. Та това въпросът ми е вроде това са парите за агенцията или за пари и за други агенции. Трябва да знаем всичко това преди да обсъдим МФР. Така че като създаваме нещо, трябва да знаем колко ще ни струва през следващите години. Благодаря. Ще чуем отговора на комисията госпожа Каслио. Благодаря. Извинявайте, мисля, че съм съкъсняла. Точката, която обсъждаме, е много важна. Искам да разбера. Защо комисията е избрала думата authority, а не агенция? Защо решихме, да са решили да не назоват този, тази организация по друг начин? Ако това бъде направено, ще бъде ясно как, как да приложим регламента за бюджета. Дали тази организация работи като агенция, но работи като такава, но защо не се нарича агенция? Защо не е agency, а authority? И втория въпрос, като гледате, с какво се занимава този орган, този authority има доста покриване с съществуващи децентрализирани агенции. И се оказва, че тази агенция, този орган има консултативни функции. Дали комисията е проверила и прегледала внимателно тези нови функции, да види дали няма препокриване с действащи агенции и техните функции? създаването на нов орган с повече от 50 милиона евро за 2020 година е сериозен въпрос. За това комисията трябва да помисли дали, дали всичко това е необходимо. Господин Фернандес, председателя. Ще говоря от името на Петри Салвара, който се извинява, че не може да присъства. Всъщност той е докладчик в сянка на НЕП по това досие. Той благодари на докладчика за работата, която е свършена по този въпрос. Съгласен е с почти всичко, с изключение от името на господин Салма има несъгласие по отношение на финансиране той смята, че финансирането трябва да, да се осигури чрез пренасочване на средства. Изменение 7 по отношение за дъмпинга на заплатите. Савама смята, че този орган не може да има правомощията да разследва дъмпинга по отношение на салерите. Следващото изменение е 8. Господин Савана смята, че процедурата за нарушения не е в адекватна форма, за да реши съответните проблеми. Господин Савама, искат да имат синергия между различните институции от гледна точка на бюджета, който се базира на ефективност и трябва да се засили синергията между отделните институции. Благодаря. Преди да дам думата на господин Рел да отговори на въпроса, според мен не е случайно, че това отношение този орган ще има отношение към положението с заедостта в държавите, тъй като значителна част от работниците идват извън Европа. Там, в тези държави, заплатите са много ниски. Има и сливане, сближаване на възнаграждението. Господин Рейл, благодаря, господин председател. По отношение на, на въпроса към комисията от господин Обрихт. Ставаше дума за ефекта от финансовият върху следващата многодишна финансова рамка. Мога да потвърда, че ефектът, който е отразен в законодателното и финансовото изявление към предложенията на комисията, отива по-нататък от 2019 ще видите как се отразяват тези разходи. Така че този ефект, за който питате, вече е взет предвид от комисията в предложението си от 2 май. През следващите седмици комисията ще предостави както на съвета, така и на парламента подробна разбивка на пакетите за отделните децентрализирани агенции, тъй като те са към предложението от 2 май. След като този документ се появи, ще имате възможност да проверите как стоят нещата. По отношение на двата въпроса, на Сочи от госпожа Гресле. Защото тази организация не се нарича агенция. Всъщност това е първата не първата, която се нарича Authority, има банков орган, има други надзорни органи. Banking Authority, Supervisory Authority. Но откровено казано, искам, предпочитам да ви отговоря писменно по този въпрос. А по други въпроса си отбелязах е, и комисията внимателно ще провери дали няма дублиране. И ще ви отговоря на двата въпроса – в писмен вид. Благодаря, господин доклад, че в момента сме ограничени от времето. Може ли съвсем накратко заключение? <clears throat> Ähm, Мога да се изкажа съвсем накратко. Коментарите ни показва, че има доста различни гледни точки в политически план по този въпрос. Идеята е агенцията да бъде надзорна и макар и да проявявам цялото си уважение към колегата, щом тази агенция ще има надзорни функции – Това означава, че един от ключовите начини по които се справят а, а, командированите работници с тези въпроси е дъмпинг на заплатите, например. Ако на някой в Германия му се плаща под изискуемото ниво, т.е. това, което е в колективния трудов договор, ако накрая им правят удръжки за квартира и така нататък, тогава бих искал да предложа следното. Просто да въведем в текста а, концепцията за дъмпинг на, а, на заплати. Естествено, това може да повлияе директивата за командироване на работниците, макар и да не е задължително. Смятам обаче, че би било логично една агенция да има възможност при регистриране на нарушение на европейското законодателство да се сезира комисията, за да може тя да действа при нарушение на европейското законодателство. Ако искаме една агенция да функционира адекватно, тогава не бихме могли да приемем предложенията на колегата. Председателя, добре. В, съобщават се датите за гласуване. 13 юли, 29 август и накрая 18 октомври. За да имаме все още превод, предлагам да пристъпим към гласуването, което отложихме за тази сутрин. Докладчика получил ли е някакви указания във връзка с трансфер 18? Additional information since the morning. Uh, the Commission has not нова информация от сутринта. Като цяло бих искал да помоля председателят да даде думи на колегата, за да видим дали има нужда от допълнителни разяснения. Thank you, Chair, uh, and thank you for giving... Благодаря ви, господин председател. Благодаря за възможността да се върна и в малко по- структуриран и подробен начин да отговоря на въпросите от колегата Дресъл тази сутрин. Що се отнася до източниците на финансиране на доверителния фонд за Африка, те възлизат на 3,4 милиарда евро. Държавите членки внасят 430 милиона евро от тези. По-голямата част от носките идват от Германия. Тя внася 137 милиарда, Италия 110, всички останали вноски са доста по-малки. След тези идва Нидерландия 26 милиарда, а, милиона, прощавайте. Европейският фонд за развитие внася около 23, а, а други също внасят. Що се отнася до изпълнението, оперативните комисии на фонда а, дават а, възможност на 82, 85 програми за Сахел и за езерото Чад а, да се пуснат в действие. Това са повече от 460 няколко милиона. По-голямата част от средствата а, се дават в рамките на проект от 1,6 милиарда. А тези 1,6 милиарда реално са почти цялата стойност на средствата, които се дават на региона Сахел и на езерото Чад. по линия на доверителния фонд. Именно това обяснява защо 27 милиона от общите ресурси, които в момента са налични, да бъдат цифрата, която вече посочихме. И така, Средствата, които в момента се дават по проекти, реално са 27 милиона. Това е обяснението. Макар, че сумата в рамките на трансфера е малка, тя ще помогне за посрещане на най-основните нужди, които в момента са идентифицирани. И все пак да стигнем до а, въпроса с липсата на финансиране. А, това е свързано с 1,5 милиарда евро 0,6 милиарда евро липсват а, за областта на езерото Чад и региона Сахел. Очевидно е, че а, тези средства ще успеят да попълнят само част от тази огромна липса на средства. Това обаче, върху което е постигнато съгласие, е, че за да се покрият поне до някъде липсите, 500 милиона ще бъдат а, пренасочени от настоящия резерв на, а, на фонда за развитие към а, доверителния фонд за Африка. Това бе прието през а, юли месец и се разглежда от комисията на фонда. Липсата на финансиране за фонда от 1,5 милиарда е голяма, но ние не знаем в коя част от тези пари ще бъдат разпределени към Чад и Сахел или други области. Комисията все още не е решила, но приканва държавите членки допълнително да внесат средства към, в доверителния фонд за Африка, за да можем да се справим с а, тази липса на средства и да успеем да покрием тези 1,5 милиарда евро. Тези стъпки, разбира се, не са предприяти от държавите членки. Това са стъпки, които те първо предстоят. След като 500-те милиона се прехвърлят от а, фонда за развитие, тогава липсата а, по фонд, доверителния фонд ще бъде около 600 милиона. Председателя, това достатъчно ли е? Господин председател, предвид мащаба на този трансфер, обясненията са достатъчни. Очевидно е, че имаме повече яснота от общата картина, но според мен с тези обяснения можем да гласуваме в подкрепа. Председателя, добре. Е, в такъв случай ще се допитам до вас чрез електронно гласуване. Начало на гласуването? Не? Възползвам се да ви кажа, че желателно декларациите след е, съветите да има някаква последица. Има такава разлика между думите и делата, че трябва да заявим нашето възмущение. Alors êtes-vous prêts Le scrutin est ouvert.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 когато австрийското председателство е, пое председателството, те не дойдоха в нашата комисия, отидоха в други комисии. Аз им писах, е, но може би писмото не стигна по местоназначение. Аз не получих отговор. Точно за това искам да споделя съжалението си, дами и господа. Господин Левандовски по Европейския фонд е, за помощта за България, Гърция, Литва и Полша. А, тъй като е, тъй като ние вече просрочваме, това не е обичайно явление. Ние не можем да предвидим природните бедствия. Говорим за четири страни. Uh, Гърция, поис... Гърция поиска помощ за земетресение в Гърция. През октомври 2017 година Полша отправи кандидатура след опустошителни бури, там откъдето съм аз в Полша. Декември 2017 година Литвия отправи кандидатура след наводнения и януария също поиска помощ за наводнения. Та в моя доклад, за да се съкрати нение, времето за мобилизация, решението трябва да се вземе бързо. Имаме е, лятна почивка, хората чакват. Трябва да се гласува през септември, та, за да няма закъснения. Е, решението трябва да влезе в сила от е, датата на приемането си, на евентуалното си приемане. Аз не мога да предпоставя, но това е в рамките на е, наличния фонд за сигурност. Става, Става дума за природни бедствия, докато в Литва говорим за национално бедствие. Над прага a natural disaster and not just regional disaster. And that is all. Time for action. Thank you. Merci, monsieur Lewandowski. Благодаря, господин Левандовски. Кой иска думата? Никой? Аз ви казвам, че измененията трябва да бъдат внесени най-късно е, в е, четвъртък 12 и 12 часа бюджет на комисия ще се гласува на 29 или 30 август и в е, пленарна зала през септември Европейския парламент ще се произнесе ако Европейската комисия може да ускори решенията си, за да осигури плащанията. Гласуваме и. Господин Муршан, докладът ви е последица от доклад на господин Левандовски. Oui, точно така, господин председател. Е, колегата Левандовски каза всичко, което можеше да се каже по същество. Е, този доклад е последица от неговия. Е, няма никакви аванс, никакъв аванс не е платен до сега по четирите е, страни, които господин Левандовски изброи и предложението ми е да е, одобрим това предложение. Председателя благодаря. Благодаря ви за това положително мнение. Искате да се ускорят плащанията, макар и само като аванси. Измененията трябва да бъдат внесени най-късно в четвъртък 12 и 12 часа. Ние ще гласуваме на 29 или 30 август и през септември в пленарна зала е, ще се е, произнесе Европейския парламент чрез вод. Alors j'indique que nous avons un trilogue е, посочвам, че има тристранна среща на 12 юли. Ще проведем подготвителна среща в тези зала, но първо искам да ви кажа, че трябва да продължим дързост. Знаете, знам колко държите на заседанията на нашата комисия. Седем дълги седмици няма да имаме заседания. Ще трябва да чакате 29 или 30 август, за да се съберем отново, за да споделим мнението, е, щастието да работим заедно. Някой иска ли да вземе думата? Не. Така че от все сърце ви пожелавам чудесна отпуска и въодушевляваща вечер за господин Депре и за всички, които проявяват интерес към футбола. И така, скъпи колеги, приятна вакансия. Надявам се да се видим в е, форма на 29 и 30. тъй като никой друг не иска думата, закривам заседанието.